Okay. I think that that we we've been waiting our our our minutes and and and we we Изчакахме времето, което казахме, че ще изчакаме. Докладчите в сянка са тук. Да започваме. Искам да дам думата на Моника Клева докладчика за прилагане и въздействие на мерките за енергийна ефективност в рамките на политиката за сближаване. Заповядайте. Благодаря, ще говоря на словенски, матерния ми език. Torej, kolegice in kolegi, pred vami je kratek delovni dokument, ki predstavlja osnovo za moj Скъпи колеги, на вашето внимание представям кратък работен документ, който ще послужи за основа на предстоящия ми доклад за енергийната ефективност в политиката на сближаване. Радвам се, че имам възможност да изслушам вашето мнение по въпроса. То ще ми помогне да оформя доклада в съответствие с линията на нашата комисия. Енергийната ефективност касае основата на, енерги... на Европейската стратегия за приобщаващ и интелигентен растеж. Целите са неоспорими, но се нуждаем от много повече усилия, за да постигнем нашата цел да се намали потребената енергия с 20 на 100 до 2020 година. За тази цел политиките за насърчаване на енергийната ефективност трябва да изиграят важна роля. Подобряването на енергийната ефективност е залог за конкурентоспособността на Европейския съюз и за успешна битка с климатичните изменения. Инвестициите в мерки за енергийна ефективност могат да доведат до незабавни и конкретни ползи както за домакинствата, така и за бизнеса. Например, намаляване на разходите. Така се разкриват нови работни места, за което непрекъснато говорим. Така се насърчава и нисковъглеродния економически растеж. Тъй като кохезионната политика е една от основните един от основните елементи, които водят до постигането на тази цел, Енергийната комисия възнамерява да удвои бюджета на Кохезионната политика, свързана с разходите за климатични изменения. Това включва и финансиране на програми за енергийна ефективност. На първо място по-голям бюджет. На второ място по-голям, по-силна позиция в тематичните области. И на трето място ясна роля на мерките за енергийна ефективност в оперативните програми. Докато преговорите за цялостния размер на бюджета все още текат, от ключово значение е да съобщим още веднъж на държавите членки колко важна е една добре финансирана кохезионна политика. Едва чрез сериозно финансово обезпечаване ще успеем да изпълним целите по стратегията за Европа 2020. С моят доклад искам да дам своя принос към оживения дебат за ролята на енергийна ефективност. Искам да направя това, като оценя сегашните резултати, постигнати от мерките за енергийна ефективност и да предложа набор от предложения за засилване на въздействието на мерките в едните години. Не искам да се бъркам в мандата, който дадохме на колегите миналото лято, когато гласувахме общата законодателна рамка за кохезионна политика, също и регламентите за отделните фондове. Искам да използвам дебата, за да предложим на институциите в Брюксел и националните органи, регионални и местни власти, ясен анализ на сегашното положение. Искам да им предоставим предложения за подобряване на политиката за енергийна ефективност. В доклада засягам три основни въпроса. Успешното прилагане на сегашните мерки, тези, които сега са в сила. Искам да установя на какво се дължи техния успех и тяхната резултатност. И не на последно място, Искам да направя предложение за подобряване на енергийната ефективност в рамките на кохезионната политика. В доклада ще се обърне внимание, разбира се, на политиката за жилищния фонд и целият сектор на строителството. Именно тук се крие потенциала за енергийна ефективност. Трябва да започнем с градния фонд първо в контекста на енергийната ефективност. Но освен този основен мотив, няма да пренебрегвам други сектори на националната регионална политика в Европейския съюз. Секторните кохезионни политики и мерки имат пряко отношение към енергийната ефективност. Например, транспорта, малки и средния бизнес, енергийна инфраструктура – инфраструктурата за съхранение и пренос на енергия. Когато анализираме мерките за енергийна ефективност, искам да се откъснем от акцента върху регулаторните аспекти и да се съсредоточим върху етапа на изпълнение и най-добри практики. Проблемите, свързани с енергийната ефективност. В последния синтез синтезиран доклад, изготвен от председателството на съвета. Това е доклада за изпълнението на европейския семестър. Председателството заключава, че забележките на националните делегации за енергийна ефективност водят до заключението, че факторите, които се отразяват негативно върху развитието на енергийната ефективност, се считат по-скоро за практически, отколкото регулаторни. Те включват неадекватна информация и финансови стимули, малко внимание, което се обръща на енергийната ефективност и недостатъчно изпълнение на действащото законодателство. Освен този доклад и новата уредба, например директивата за енергийна ефективност и директивата за енергийни характеристики на сградите, аз ще се основа и на последния доклад на Сметната палата, в който се разглежда разходоцелесообразността на политическите инструменти в, в енергийната ефективност ще получа и важна информация от предстоящия стратегически доклад на комисията на тема изпълнение на програмите за периода 2007-2013. Доклада трябва да се публикува през март. Няколко думи за, основ... за последната част на доклада. Тук искам да трасирам пътя към бъдещето. Искам да наблегна на два елемента. От една страна – планирането и концептуализацията на бъдещата помощ и от друга страна необходимите регулаторни, законодателни промени и съгласуваността между различните нива на управление и фондове. Категорично смятам, че по този начин докладът ще стъпи на здрава основа. Искам да посоча, че съм добре запозната с работата, извършена от нашата комисия за общия регламент, конкретните регламенти за фондовете не искам да се дублират аргументите и да обсъждаме въпроси, които вече сме дискутирали. Затова искам да огранича доклада само до въпросите, пряко свързани с енергийната ефективност и нейния потенциал. Очаквам вашите забележки и идеи. Знам, че ще работим и със съвместни усилия ще изготвим силен доклад с силно послание което ще стигне до другите. Благодаря за встъплението. Dziękuję bardzo. Bardzo to było wyczerpujące i ciekawe przedstawienie przez panią. Благодаря много. Много интересно беше това изказване. Благодаря ви, госпожо председател, за този е, и благодаря на докладчика за този проект доклад. А, честно казано, е, имам едно чувство на дежавю, е, защото преди две седмици вече е, говорихме по тази тема, даже гласувахме по енергийната ефективност в рамките на кохезионната политика. И ето на сега пак се занимаваме с тази тема, но по малко по-различен начин, защото говорим само за енергийната ефективност. Все пак трябва да се има предвид, че тук Говорим за два доклада по много близки теми, но а, това не означава, че настоящия доклад не е от интерес. Като докладчик в Сянка искам да заявя подкрепата си е, за работата по тази тема, защото енергийната ефективност е особено важна и това е признато и в и от европейските фондове. Особено внимание трябва да се обърне на строителството на сгради и жилища. Публичните сгради са от особено значение тук. Трябва също така да се има предвид, че е, някои жилища са твърдо отдалечени от стандартите на енергийната ефективност. Има и други важни теми. И смятам, че тъй като все още не са приложени изискванията, които съществуват в момента, няма смисъл да се налагат по-амбициозни изисквания. Смятам, че е добре да се прехвърлят средства от реда, който е свързан с възобновяемите източници и с а, екологичните източници на енергия. И смятам, че и от Кохизионния фонд могат да се привлекат средства към енергийната ефективност, защото това е много важна тема. Благодаря. Благодаря. Не виждам другите докладчици в сянка. Тогава мога да дам думата на останалите колеги, които биха искали да коментират проекто доклада за мерките за енергийна ефективност. Поглеждам към мястото на Европейската комисия. Имате ли коментари? Заповядайте. Е, е, е, Благодаря, казва се Морт Хаймер и съм от Генерална дирекция за регионална и градска политика в комисията. Радвам се, че съм тук в залата. Благодаря ви за свършната работа. Доклада ви е добре дошъл и своевременен. В тази област, както знаем, значението расте през изминалите години с целите за 2020 година за енергийни економии, с преработването на директивата за енергийни характеристики на сградите, директивата за енергийна ефективност – Това са все дейности, в които парламента участва активно през изминалите години. Расте значението и на сегашните програми по кохезионната политика. Увеличиха се бюджетните средства за сегашния период за милиарда предвидени инвестиции в тази област, а сега се предвижда около 5,5 милиарда Тоест бюджета непрекъснато се увеличава, което означава, че се промените приоритетите на държавите членки спрямо регионите. Аз съм и за това изменение да има допустимост за инвестиции в жилищния фонд всички държави членки. Сега водим преговори с парламента и съвета за следващия програмен период. Предложихме да се постави сериозен акцент върху тази област с минимален праг на средствата. Разбира се, всичко трябва да е съобразен с, съобразено с целите за намаляване на разходите с 20 на 100. Предлагам да се работи с кредитни гаранции, револвиращи инструменти, за да има по-голяма оптимизация, да не се работи толкова много с безвъзмезна финансова помощ. Пътната карта, която се изисква по новата директива за енергийна ефективност, документ, който трябва да се изготви до април до година, ще е много важен стратегически документ, както и пътната карта за възстановяване на жилищния фонд. Те ще дадат насоки за планирането на инвестиционните програми. Този доклад ще е изключително, е изключително полезен и своевременен, както казах. През 2011 комисията извърши оценка на мерките на държавите членки за енергийна ефективност в жилищния фонд. Мисля, че добрите примери, които имаме сега, ще са полезни за държавите членки при подготовката за бъдещия период. Разбира се, в тази област не трябва да се забравяме, че положението в държавите членки се различава, също и в отделните региони, особено що се отнася до жилищния фонд. Има различни структури на собственост, на етажна собственост. Винаги ще има нужда да се съобразяваме с спецификата при определенето на мерки за такъв тип инвестиции. Общи препоръки и добри практики са полезни, но не трябва да забравяме, че има нужда от отчитане и на спецификата. Благодаря. Благодаря много. Нека и аз да направя няколко коментара в лично качество. Първо, нека да благодаря за широкообхватния подход. Сега, що се отнася до кохезионните инструменти, може би не е лошо да обърне малко повече внимание на промените в регламента от 2009 година. Във вашия текст се казва в допълнение на това, но всъщност това не е просто допълнение, това беше много голяма промяна беше много голямо постижение. Успяхме да въведем цели за енергийната ефективност на жилищата в цяла Европа. Що се отнася до добрите практики, добре е да се знаят е, и защо на някои места се прилага лоша практика, защо не се използват дадените възможности. Защото следващия период ще имаме е, нови възможности, но отново целите не са задължителни и за това е добре да се знае защо на места се възползват е, хората от дадените възможности, а на други места не. Затова не е лошо в доклада да се включи една точка по тази тема и то на важно място в текста защото в крайна сметка едно от важните неща тук е приложението. Как постигате резултати? Както чухме, има най-различни начини на организиране на собствеността върху жилищата, така че е добре да се вземат преди всички тези разлики. И така. Може би не е лошо да тръгнете от жилищата в а, своя доклад, защото така се изяснява по-конкретно приложението на инструментите по регионалната политика. Няма други желащи да се изкажат. Госпожа Клева, заповядайте. В заключение, напълно съм съгласна с госпожа Коларска-Бобинска и искам да я уверя, че Една от важните теми на доклада ще бъдат жилищата и, енер... и енергийната ефективност. В Комисията по правата на жените работим по един доклад за социалните жилища. Аз участвам в изготвянето му и мога да ви уверя, че съвсем не пропускам значението на жилищата. Що се отнася до добрите и лоши практики, да, действително си струва да се разбере защо приложението създава такива големи проблеми на места. Е, може би не е добре да говорим точно за лоша практика, но можем да зададем въпроса защо договоренето не е било приложено. Може би не е лошо Европейската комисия да създава повече информираност за възможностите за използването на е, различните финансови инструменти. Тема, по която и аз работя от известно време. Не имайте предвид, че пред себе си разполагате просто с един е, работен документ. Докладът не е изготвен. Е, следващата седмица ще бъде изготвен неговия текст, така че ще имаме време да го обсъдим и в комисията и помежду си. Благодаря ви много за коментарите. Благодаря. Благодаря за разясненията по работния документ. А сега Обявявам почивка от половин час а, преди гласуването. Ето, за първи път поемам председателството и ето на. А, работим така стегнато, че ни остана цял половин час. <laughs> Dear colleagues, can we check the, the machinery? Uh, so could you put your card... Уважаеми колеги, можем ли да проверим дали машините за гласуване действат? Сложете картите и да пробваме. Моля, гласувайте. Сравнително малко сме. Не всички обаче са натиснали бутоните, така че няма как да разберем дали е, работят машините. 30 човека са сложили картите, само 26 са натиснали бутоните. Добре, изглежда, че всичко работи. Констанция. Преди да започнем гласуването по доклада Омърже, искам да поставя въпрос и да направя един коментар. А, искам да направя оговорката, че нашата политическа група в никакъв случай не е настроена срещу хранителна помощ за най-бедните в Европа, но този доклад още от самото начало беше свързан с трудности. Първоначално имахме доклади единствено на френски язик, това ви го казах още първия път. Добре, стигнахме до гласуване и какво констатирам? Два истински проблема в становището. Първо въпросът за увеличаване на средствата. Ние сме в разгара на преговорите, имаме предложение от държавните глави за средносрочната рамка, а искаме да запишем конкретни числа в регламента. Нещо, което не сме правили в никой друг регламент. Винаги сме оставяли хиксове и сме нанасяли числата след края на преговорите. Нашата политическа група ще гласува против не защото не искаме да подпомогнем бедните и не по политически причини, а по причини по същество. Просто не искаме посред преговорите да започнем да оперираме с числа. На второ място има редица предложения за изменение в връзка с системата за управление и контрол от страна на комисията. Тези предложения искат да премахнат тази система. Според нас това е в противоречие с финансовия регламент. Знаете, че има ново правно основание. Хранителната помощ е в част от кохезионната политика така че на всички нива, както знаете, има системи за контрол. Да, можем да поговорим за облегчаване и упростяване на тази система на контрол, но според нас тя не може да бъде премахната изцяло. Ето защо смятам, че гласуването трябва да се отложи, за да преразгледаме нещата, да дадем възможност за преформулиране на предложенията и за намиране на нови компромиси. Ако няма мнозинство, което да ме подкрепи и гласуването мине днес, моля да се протоколира моят коментар и да се възприема като обяснение на вод за това, че не подкрепяме. No, final, okay. Благодаря, господин Кадек. Oui. Non, je, je... Constance nous explique euh, pourquoi. Констанс ни обясни защо не участва в разработката на доклада, въпреки че е, не е против е, да се предоставят помощи на най-бедните. каза, че а, би предпочела да има хиксове вместо цифри и така нататък. Разбирам нейните аргументи, но също времено никой не може да успори факта, че като се има предвид контекста на кризата, нуждаещите се са много по-нуждаещи се от по-рано. Така че този тип а, технически възражения просто нямат място в този тип дебати. И мисля, че е малко жалко, че колеги се позовават на този тип аргументация, за да не гласуват в подкрепа на доклад. Госпожа Хъбне, ако искате да обсъдим нещата, тогава ще дам думата и на докладчика. Ламбер иска думата. Ако ми позволите, Малко съм озадачен. Как така? Няколко секунди преди да гласуваме, започваме да обсъждаме документа, който си е добре подготвен. Моето усещане е, че текстът е приличен, че списъкът за гласуване също е приличен. Оттам нататък, ако по някакъв начин комисията иска да даде някакъв знак, някакъв сигнал, може би е, има как да се намери начин това да стане извън този документ. Ясно е, че всичко е в кадрите на, на, на нещо по-голямо, но в крайна сметка сумите не са толкова големи и, и трябва да се очаква някаква гъвкавост. Моето предложение е следното. Дайте сега да гласуваме да видим какво става с подготвените компромиси и да не губим време. Госпожа Хюбнер, дам думата на докладчика Омър... господин Омържи. Госпожо председател, благодаря за думата. Много се изненадвам, че такъв дебат протича действително няколко минути преди гласуването, но от друга страна това ми дава възможност ам, да изясни някои позиции и стават ясни позициите на всички. Като цяло участваха всички политически групи и, така изработихме доклада. На трето място искам да кажа, че депутатите, които са тук в залата, имат право да гласуват така, както смятат за добре. Някои текстове се опитват да обединят позициите на всички. Това са компромисните изменения. По други има различия. Що се отнася до бюджетния въпрос, става дума за едно по-скоро символично по своя характер изменение, което исках да подам, но което не е част от компромисните изменения. Така че всеки един от вас може да избере как да гласува по него, дали да го приеме или не. И накрая зададохме въпрос на секретарията на комисията за правната валидност на измененията. И отговорът беше съвсем ясен. Няма причина те да не са валидни, така че нещата са ясни и докладът да се очаква от много колеги и всичко ще се изясни при гласуването. Госпожа Хюбнер, Мари Терес, виждам, че иска думата, но смятам, че е, не трябва да продължаваме дискусията по-нататък. Всичко, което можехме да направим на този етап е направено. Секретариатът е, е направил своите коментари ако искате, можем да включим вашите коментари на Констанце в протокола. Това въжи и за казната от Ален и от Ламберт. От там нататък комисията по заедостта, която е водеща комисия, също трябва да се произнесе по някои правни въпроси. Само исках да кажа, че нямам карта. Ще е, гласувам с вдигане на ръка. Добре, секретарията ще го вземе предвид. Така, компромисно изменение едно. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 2. За против, въздържали се, приема се. Изменение 152, нали така? За, против, въздържали се, приема се. Compromise 3. in favor? Компромисно изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 158 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 159 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. 164 за,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 Изменение 37 и 175 за, против въздържали се, отхвърлят се. 176, 177 за. Мисля, че се отхвърлят, но можем да направим електронна проверка по 176 и 177. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърлят се. 20 на 20 гласа. Отхвърля се. 38 изменение за. Против. Отхвърля се. Нека да направим проверка обаче. 38. Край на гласуването. 21 гласа за, 17 против. Приема се 39 за. Против, въздържали се. Същото мнозинство е, струва ми се, но нека пак да направим проверка. Край на гласуването. Приема се 40 изменение има устна добавка. Има ли някой против? Не, в такъв случай за. Против. Нека да направим проверка по 40-то изменение заедно с устната добавка. Край на гласуването. 178 за. Против възражали се приема се. Компромис 9 за против, въздържали се, приема се. Компромис 10 за, против, въздържали се, приема се. 183 за, против, въздържали се, приема се. 184 за, против, въздържали се, приема се. 186 за, против, въздържали се, приема се. Трябва да изчакаме малко. 189 и 188 за, против, въздържали се. Нека да направим електронна проверка по тях. Край на гласуването отхвърля се. 45-то. То отпада. Не, не отпада. За, против, въздържали се, отхвърля се. 190 и 191 за, против, въздържали се, приемат се. 193-192 за, против. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 47 и 194 идентични за, против, въздържали се, приемат се. 48 и 196 за, против, въздържали се, приемат се. 49, 198, 199 за, против, въздържали се, приемат се. Приемат се 201 и 200 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка по тези две изменения. 200 и 201. Край на гласуването. Какъв беше вашият глас? Такъв случай се отхвърля. 50. За, против, Нека да направим проверка. Мисля, че е отхвърлено, но нека да видим. The vote is closed and it's rejected. Uh, Край на гласуването отхвърля се 202 за, против въздържали се, приема се. По 203 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 11 за, против, въздържали се, приема се. 207 за, против, въздържали се, приема се. 208 и 209 за, против. Нека да направим проверка по 208 и 209. Край на гласуването. Приемат се 23 гласа са 17 против. Нека да направим, да изчакаме сега. Компромисно изменение 12 за, против въздържали се приема се, 53 за, против, въздържали се приема се. Не сте сигурни? Добре, нека да направим проверка. Край на гласуването. Приема се. 23 на 16. 54 за. Против. Въздържали се. Приема се. 213. А не, 212. Добре. Извинете, гласуваме по 212 за, против, въздържали се, отхвърля се. 213 за, против. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 19 гласа за, 21 против, отхвърля се. 55 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 56. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 215 за. Против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменени 13 за. Против, въздържали се, приема се. 50 и осмо изменение с устно изменение. Има ли възражение срещу устното изменение? В такъв случай заедно с изменението за, против, въздържали се, приема се. 218 за, против, въздържали се, отхвърля се. 219 за, против, въздържали се, отхвърля се. 221. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 222 и 223 за. Против. Въздържали се. Приемат се. 224 и 225 за. Против. Въздържали се. Приемат се. 226 за. Против. Извинете против, въздържали се, приема се. 227 за, против, въздържали се, приема се. 228 за, против, въздържали се, приема се. 229 за, против, въздържали се, М нека да направим проверка. The vote is open. The vote is... Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 230 и 231 за. Против. Въздържали се. Приемат се. 232 отпада. 242 за. Против въздържали се, отхвърля се. 202, 233 и 234 за, против, въздържали се, приемат се. 235 и 236 за, против. Нека да направим проверка по 235 и 236. Моля, гласувайте. Отхвърлят се. 237 за. Про... За. Против. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването отхвърля се с 18 гласа за и 21 против. 59 с устно изменение има ли възражение? Не в такъв случай за. По 59 за против, въздържали се, отхвърля се 60 за, против, нека да направим електронна проверка. Край на гласуването. Какъв беше вашият глас? В такъв случай се отхвърля с 19 на 20 гласа. 238 и 39 за, против. Нека да направим електронна проверка по 238 и 239. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 20 гласа за, 18 против, приема се. 240 отпада. 61 за, Против. Нека да направим проверка. Край на гласуването. Приема се. 241 за. Против. Нека да направим проверка по 241. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приемат се. Компромисно изменение 14 за, против въздържали се, приема се. Компромис 15 за, против въздържали се, приема се. 249 за. Против отхвърля се 248 за против, въздържали се, приема се. 65-то изменение, модифицирано по време на превода. Не разбирам какво значи това, но за, против, мисля, че се приема 66-то за, против, въздържали се, приема се, 67-то за, 67 за, против, въздържали се, приема се. 251 и 252 за, против, въздържали се, приемат се. Компромисно изменение 16 за, против, въздържали се, приема се. 255 за. 255 против, въздържали се, Отхвърля се. Компромис 17 за. Против въздържали се. Приема се. Един момент. Седемдесет и две. За, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Двеста 260-261 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 18 за, против, въздържали се, приема се. 74 за, против, въздържали се, отхвърля се, 266 за, против, въздържали се, отхвърля се, 267 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 19 за, против, въздържали се, приема се, компромис 20 за, против, въздържали се, приема се. 79 за, против, въздържали се, приема се. 274, 5 и 6 заедно. За, против, въздържали се, приемат се. 80 за, против. Нека да направим електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 20 гласа за и 18 гласа против. С това преминаваме към 278 за, против възражали се отхвърля се. 279 и 280 за, против въздържали се, приемат се. 283 и 284. За. Моля ви. 283 и 284 за. Против. Ако действително социалистите следват вашия знак, ви трябва да е приятел, но не беше съвсем ясно. 285 86 за, против, трябва да проверим. Съжалявам, много малко от вас реално гласуват. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 22 на 17. Приема се. Момент да проверим. In principle, to 303. So we go now to 303. Преминаваме на 303. 303 за, против, въздържали се, приема се. 304 е идентично, Съжалявам, че го пропуснах. 305. За. Против. Въздържали се. Приема се. 306. 307. За. Против. Въздържали се. Приема се. 308. 309. Извинявам се, те всички са идентични. Значи гласувахме до 311, сега гласуваме 312, 313. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 314, 315 за. Против? Въздържали се? Приема се. 316, 317 за. Против? Въздържали се? Приема се. Сега ще изчакаме малко, тъй като е доста сложно. И така, отиваме на 319. За, против, въздържали се, отхвърля се. 20, 21, 22, 320, 21, 22 за, против, ще проверим 320 до 322. Край на гласуването. Приема се. 24-25. 324-325. За. Против. Въздържали се. Приема се. 326-27. За. Против. Въздържали се. Приема се. 328-29 за, против, въздържали се, приема се. 330-331 за, против, въздържали се, приема се. 32-33 за, против, въздържали се, приема се. 334-35 за, против, въздържали се, приема се. 336-37 за, против, въздържали се, приема се. 338-39 за, против, въздържали се, приема се. 340-41 за, против, въздържали се, приема се. 42-43 за, против, въздържали се, приема се. 344 345 за, против, въздържали се, приема се. 346-47 за, против, въздържали се, приема се. 348-49 за, против, въздържали се, приема се. 50-51 за. само 350. За, против, въздържали се, приема се. 351 за, против, въздържали се, приема се. Сега по двойки пак. 352, 353. А, те вече са прияти, извинявам се. Сега, преамбюла. Точка 1, изменение 2. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 21 за, против, въздържали се, приема се. 22 компромисно изменение за, против, въздържали се, приема се. Изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 23 за, против, въздържали се, приема се. 24-то компромисно предложение за, против, въздържали се, приема се. Изменение 94 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 25 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 100 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 10 за, против, въздържали се мисля, че се е приема, но да проверим. 100. Извинявам се, 10. 19 на 19. Прав сте. Не се приема. А всъщност приема се, защото русата е 20 за 19 против. Значи приема се. 101. Приема се. 101. За, против, въздържали се, приема се. 103. За, против, въздържали се, приема се. 102. За, против, въздържали се, приема се. 26. Компромисно изменение. За, против, въздържали се, приема се. 110. За, против, въздържали се, приема се. Не сте сигурни? Аз съм сигурен, но може да проверим. 110. Моля, гласувайте. Защото само консерваторите и социалистите бяха против. Приема се. 26 на 14. 111. За. Против. Въздържали се. Приема се. 112. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 27. За. Против. Въздържали се. Приема се. 119. За. Против ще проверим 119-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 118. То отпада. 120. За. Против. Да проверим 120. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 121 за. Против. Въздържали се. Приема се. 122 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 28. За. Против. Въздържали се. Приема се. 29. Компромис 29. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 15. За. Против. Въздържали се. Приема се. 129 за, Против. Отваря се. Да проверим. 129. Край на гласуването. Отваря се. 21 против, 19 за. 130 за. Против, въздържали се, приема се. 132, 133. Тях не ги гласуваме, те са прияти. И така отиваме на 131. во Разделно гласуване. Гласуваме първата част. За. Кой е за първата част? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Отиваме на 20 и 145. Точка от прембила 27. Така ще ви улесня. За, против, въздържали се, приема се. 21 за. 21. Ламбер, вие сте против? Така ли? За съжаление се отвърля, доколкото виждам. 22 за, против, въздържали се, мисля, че се приема. 23 за, против, въздържали се, отхвърля се. 147, 148 за, против, въздържали се, приема се. С това ще гласуваме целият документ. Електронен режим на гласуване, моля. Гласувайте. Край на гласуването. 27, 5, 9. Приема се. С голямо мнозинство. Благодаря. Поздравление на Юнус. Следващият документ за гласуване – общинските жилища. Карона. Първи компромис за, против, въздържали се, приема се. 6. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 2. За. Има устно изменение. Ако няма никой против него, гласуваме този компромис, така както е изменен. Компромис 2. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 3. За, против, въздържали се, приема се. 27. Изменение. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 4. За, против, въздържали се, приема се. 36. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. 46-то разделно гласуване. Първата част. Кой е за? Против? Проверяваме по първата част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 23 на 17. Приема се. Втора част. За. Против. Мисля, че се отвърлено да проверим. Не съм сигурна. Така проверяваме втората част. Край на гласуването. Отхвърля се. 17 на 22. 48. За против, мисля, че се отвърля да проверим. 48. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отвърля се 17 на 22. Окончателно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 36 за, няма против, 3 въздържали се, почти перфектно. Поздравление, приключихме с гласуването. Пак си мислех, че ще закъснем, но Ламбер... Само да кажа, че има една брошура с покана за едно мероприятие, което не е политическо, в парламента за интелигентната специализация – моля, вземете си брошурата. Тя не е на холандски, на английски, е специално за вас. Извинявам се, но ще трябва да преустановим заседанието, докато пристигне комисаря. Надявам се, че ще дойде по-рано и ще продължим. Mr. Commissioner, we cannot start the meeting, which is... Господин комисар, не можем да започнем заседанието. Uh, dear colleagues, we are starting the, the meeting. Уважаеми колеги, нека да продължим работата си. Незабавно давам думата на комисаря, след което ще имаме време за въпроси и отговори. Благодаря ти, Данута. Много се извинявам, че закъснях, но преди всичко ви благодаря за възможността днес да обменим мисли за обстановката след постигнатата договореност на ниво държави и членки. Изключително съм благодарен за ангажимента на парламента в преговорите за многогодишната финансова рамка. Мисля, че е важно Европа да излъчи сигнал, че умее да взема решения във връзка с сигурността на пазарите и частните инвеститори. Политическата оценка на онова, което решиха държавите членки за многогодишна финансова рамка е многопластова. От една страна има увеличение, макар и не голямо за развойна и научно-техническа дейност, за създаване на заетост сред младите, но признавам, че парите за селското стопанство и регионите намаляха. Все пак е много важно да споделя с вас – че бюджетната рамка отразява преди всичко новата архитектура в реформата на регионалната политика и ще продължи да я подкрепя, например за регионите в преход и за новата насоченост на регионалната политика. Откровенно ще ви кажа и няма да скрия, че има моменти, които никак не ми харесват. Може би съм така сам в това си мнение. Например, правилото N плюс 3, според мен, не е концепция, с която може да се реализира концепцията на Петър Шпендлинг, а през годините моите сътрудници а, хвърлиха толкова усилия. wird und dass das natürlich auch Risiken in sich birgt. Äh, Но, разбира се, винаги има рискове, когато се покриват а, периодите. Ако е, направим разчета консервативно, ще го кажа за пример, ще видим, че минимум 40% от прогнозния бюджет всъщност ще се а, изразходва след като изтече периода 2000, до 2020. Това означава N плюс 3. Очакват се, разбира се, и съществени а, съкръщения на бюджетите за териториалното сътрудничество, за съжаление, а именно това е областта, в която европейската солидарност и сътрудничеството си личат най-много. Аз мятам, че този сигнал е погрешен и много ми се ще в преговорите, ако можете да допринесете за някакво подобряване в това отношение, бих се радвал. Но в крайна сметка, въпреки критиките, които не крия, че имам, все пак договореностите, договореността между държавните ръководители представлява база за преговори между съвета и парламента. Що се отнася до комисията, ще кажа, че ни е необходимо много бързо решаване на проблема. В останалите области сме постигнали голям напредък, с което можем да се гордеем. Нека да не намаляваме темпото, защото ни е необходима една солидна програма, солидно планиране. Нека да не се отклоняваме от този принцип. Сега всички държави членки, както и бъдещите, за да бъда точен, Хърватска, Хърватия, а, са призовани до юни да представят първи проект за споразумение за партньорство така че след като взем официалните решения да приключим нещата формално, работим вече и по оперативните програми, така че се стремим доколкото можем да направим прехода от единия период в другия без търкания. Но, както казах, необходими са и официални формални решения за това. Още нещо, което е важно за мен да кажа. Вие, членовете на Комисията по регионална регионално развитие, сигурно ще се съгласите с мен, че от от отказа от многогодишна рамка и преминаването към едногодишно бюджетиране би било заплаха защото инвестиционната политика, например, се храни от сигурността на планирането, от предвидимостта, от гаранциите за разполагаемите средства. Искам да благодаря на парламента и най-вече на председателката на вашата комисия за изключителната активност и ангажираност по време на преговорите. Всички сме в преки участници в процеса, докладчици, докладчици в сянка, ние, мисля, че сме на добър път и се надявам, че е оправдана надеждата ми още преди лятната вакансия да има политическо споразумение. Комисията, служителите, сътрудниците на комисията, аз лично по всяко време сме на ваше разположение. Има още две, два момента, за които е важно да поговорим. Днес, според мен, и дискусията ще се завърти около тях. От една страна, това е дебатът за минималната част на Европейският фонд за разви... Е, е, Европейския социален фонд. Разбира се, че е важно да се отчитат спецификите на държавите членки и да се осигури известна стабилност но а, принципната концепция не бива да се пипа. Другата тема говорихме за по-добро изразходване на парите и за стълбовете на реформираната политика и във връзка с това е важна темата за тематичната концентрация апелирам към вас да не допускате разводняване и подобни, да не подкрепяте подобни предложения, защото тематичната концентрация служи преди всичко за реализирането на общоевропейски цели като се съсредоточаваме върху тези цели и осигуряваме средства за изпълнението им. Защото иначе ще има опасност в страните, където е, има по-малко средства, е, да не бъде достатъчно видима европейската политика. Нека да осъществяваме целите за растеж, свързани с Европа 2020. От страна на комисията в преговорите доказахме колко гъвкави можем да бъдем. Но гъвкавостта не означава да приемаме всичко, защото ако приемахме всичко, би означавало, че тълкуваме погрешно понятието гъвкавост. Гъвкавост означава подходящи, адекватни решения. Нашата обща цел е осъществяването на стратегията Европа 2020. В този смисъл моля за вашата подкрепа. Разбира се, че вашите региони, вашите избирателни райони имат а, своите специфични потребности но съм сигурен, че е възможно да се съсредоточим действително върху темите, които представляват съдържанието на стратегията Европа 2020, за да дадем възможност на регионите да работят добре. А, нека да не даваме възможност за всичко и на всички, защото така ще изкривим картината и ще направим точно това, заради което в миналото структурната политика беше критикувана. Нека покажем, че сме си научили урока. Благодаря ви за подкрепата. Предстоят ни трудни месеци, но се надявам, че в крайна сметка ще се окаже, че си е струвало усилието в интерес на хората, които живеят в нашите региони. Благодаря. Благодаря много, Йоханес. Сега започваме първо от координаторите. Има и други желащи да се изкажат. А, така че призовавам координаторите да говорят по-стегнато, за да могат да имат време и останалите. Ламберт, заповядай. Е, Ще бъда кратка. Ще бъда кратък. Има един извод, който непременно трябва да си направим от тристранния диалог през последните месеци. Именно архитектурата на преразгледаната кохезионна политика, общо взето, остава запазена. И когато говорим за тематична концентрация и пренаредените приоритети, не можем да кажем, че има някакво а, подобрение. А, когато искаме да увеличим средствата а, за инструмента за свързване, а, а, ние сме прави, съветът не е прав, защото искаме да създадем нов модел на заетост чрез интернет, чрез информационни и компютърни технологии и прочие, и прочие. Това са нашите акценти. онези, които сключват споразуменията на регионално и градско ниво, ще имат нужда от такива насоки. Тъй, че да, наистина тематичната концентрация е важна и ние е, правим нещата с вътрешно убеждение, но не бива да отстъпваме, когато сме обаде... твърдо убедени, че сме прави, а аз смятам, че сме на напълно прав път. Вие казахте, че става въпрос за някакъв ангажимент непосредствено преди лятната почивка или веднага след това да сме приключили. И ние сме за това. И ние се застъпваме и пред обществеността, и пред учащите се, и пред бизнеса но всички те очакват от нас да им дадем отговор на проблемите на кризата и ние не можем да рискуваме и да не им предложим програмите своевременно. За нас това би било погрешен сигнал. Ще има две четения. Много е важно какви ще бъдат, разбира се, резултатите от тристранния диалог. Вие нарекохте е, това щекотливите моменти, а те за нас са крайгълни камъни, които в един момент ще трябва да се обсъдят отделно. Освен този коментар обаче имам и редица въпроси. След заседанието на съвета и след споразумението за многогодишната финансова рамка все още няма яснота всъщност за финансовия резултат, за финансовата разбивка по страни. Много ми се ще да видя разбивка по страни и по фондове. Никак не е лесно да работиш само с прогнози или а, мъгляви информации. Втори въпрос. Споменахте социалния фонд. Ще ви подкрепя като кажа, че нещата буксуват. Съветът има твърда позиция, държи на определени проценти. Ние също имаме яснота за позицията си, но комисията мълчи. Смятам, че това е безотговорно. Нищо не правите. Казахте, че трябва да мислим за проценти които са близки до вече договорените и че ви е необходима гъвкавост. Точно това ви призовавам да направите. Действайте по-бързо. Бъдете гъвкави в колегията на комисарите. Знам, че моята колега Констанция също ще иска да зададе някои въпроси, за това ще бъда по-кратък. Тук в парламента работейки по въпроса за Connecting Facility, инструмента за свързване, се обединихме около твърда позиция във връзка с трансфера на средства от Кохезионния фонд и това е нашата червена нишка – но ако вие не ни дадете точни данни за Европейския социален фонд и за другите фондове, в крайна сметка ние като парламент отново ще трябва да предприемаме решителни стъпки. Благодаря. Äh, Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, смятам, че е, възможността да гостувате в нашата комисия е много добра, добър повод да направим ясен анализ на етапа, до който са стигнали преговорите. Сега няма да разводнявам виното, още повече, че знам, че австрийските вина са прекрасни, но в момента ми се струва, че ако не дадем малко газ в тристранния диалог, рискуваме да не успеем да приключим до края на годината. Казвам ви го най-откровенно. Миналия път, когато бяхте тук, бяхме доста еуфорични, обнадеждени, че нещата ще вървят. И мисля, че парламента си пише домашните и прави каквото зависи от него за да е добре подготвен. Работим с нашите преговорни екипи, с докладчиците, правим предложения, проявяваме готовност за компромиси, но от срещната страна не винаги работи резултатно. Както Ламберт каза, така и аз имам много примери в това отношение, а при това още не сме стигнали до истинските краягълни камъни. Все още не сме е, обсъждали какво имаме предвид, като каже, макроекономическа обвързаност с условия и как ще постигнем компромис с толкова много страни. Обсъждаме дали държавите членки не проявяват готовност не само да препоръчват електронна кохезия, ами да я и прилагат. Ето за такива неща се разправяме с часове. Така че наистина темпото трябва да се увеличи. Освен това, смятам, че трябва да обсъдим и въпроса за това, че парламентът не е парламент за това, за да одобрява автоматично някакви решения на някакви държавни глави в страните членки. Не. Ние сме демократично избрани и не можем да се правим, че нямаме мандат, че има само съгласуване. Не, ние имаме точен мандат. Разбира се, че можем да бъдем гъвкави по отношение на него и можем да правим разумни компромиси. Ние се връщаме, обсъждаме с вас. Ще го направим и днес след обяд но понякога оставам с впечатление, че някой друг създава проблемите. Ще ми позволите и два-три коментара във връзка с заключенията на съвета относно многогодишната финансова рамка. Няма да повтарям казването от Ламберт, но Както знаете, голяма част от тези заключения са част от процедурата за съвместно вземане на решение по кохезионната политика. Аз се съмнявам дали ни е оставено поле за преговори. Мисля си, че съветът ще бъде на позицията. Шефовете се разбраха, нямаме мандат, нямаме право да отстъпваме. Просто предупреждавам, че нещата така няма да станат. Дано да постигнем компромиси. В това отношение се надявам на активна подкрепа от е, комисията. Това, което казахте за годишните бюджети, ами наистина те заплашват да влязат в сила, ако не се разберем за многогодишната рамка. Кажете го и на държавите членки. На нас ни е пределно ясно какво би последвало от това. Но от друга страна ще разберете, че е необходимо да намерим компромис, да преговаряме и ни предстои още много работа. Това, което не ми е съвсем ясно е дали държавите членки действително съзнава, че ако не постигнем възможно най-скоро споразумение и общи компромиси в преговорите, парламентът не може да направи друго, освен да стартира обичайната процедура по първо и второ четене. Представете си колко време ще мине. Не съм сигурна дали държавите членки съзнават това. Така че се обръщам към всички колеги може би държавите членки си мислят, абе в тези преговори все някакъв компромис ще се намери. Не, нещата не стават така. Понякога си мисля, че онези, които са подписали и са писали Лисабонския договор, са забравили какво са писали в него. Значи, когато става дума за кохезионна политика, процедурата е съвместно вземане на решение и ние ще настояваме това да е истинско съвместно вземане на решение в истинския смисъл на думата. Много често се оказваме от едната страна на барикадата заедно с комисията, така че би била щастлива, ако получим вашата подкрепа и в това отношение, включително и чрез положително лобиране сред държавите членки. Благодаря. Рамона Манеско има думата. Благодаря много, господин комисар. Много се радвам, че сте тук сте пропуснал водните си думи, за да мога да оставя повече време за колегите, които искат да зададат въпроси и ще премина направо на въпросите, които съм подготвила. Първо. Смятате ли, че бюджетът за кохезионната политика за следващия период е достатъчен, за да може политиката да постигне своите цели? цели, които сме заложили в стратегията Европа до 2020 година. Много важно е да разберем точно как ще бъде разпределен бюджетът. Точно това попита и господин Ван Нистелрой. Необходимо е да знаем точно как ще изглежда бюджета, какви ще са цифрите за всяка програма и за всяка държава. Друг важен въпрос е свързан с резерва за ефективност. Какво е становището на комисията по този въпрос? Как ще се разпределя този резерв? Това е, е, е елемент, който ще е важен за нас в преговорите и който ще ни помогне по-добре да разберем как ще изглеждат програмите от тук нататък. От там нататък, във връзка с заключенията на Европейския съвет, в тях се споменава, че съветът по общи въпроси всеки две години ще обсъжда отново приложението и резултатите на кохезионната политика. Как точно ще се случва това? Как ще организирате дебата? И що се отнася до ангажиментът всеки две години да се преразглеждат резултатите, те ще бъ... той ще бъде ли отразен в регламент? И накрая, по отношение на преговорите по N плюс 3 за две страни, Румъния и Словакия, Европейската комисия трябва да намери конкретни решения за намаляване на опасностите, свързани с, програм... с поетите ангажименти и за средствата за настоящия период. Направено ли нещо по въпроса и ще има ли, можем ли да очакваме ефективност? Господин Алфонси, благодаря, госпожо председател. По настоящем работим по многогодишната финансова рамка. Парламентът заяви своята позиция минута седмица в Страсбург. И в тази връзка е много е интересно да обсъдим темата с комисаря. Що се отнася до Кохезионния фонд, мисля, че основното разочарование и за комисията, и за парламента е, че най-голямата жертва на орязването от страна на съвета е политиката за териториално сътрудничество. Тя се редуцира до нива, подобни на предходния период, въпреки че и комисията и парламентът а, настояха много на нейното голямо значение. И тук въпросът е как можем да спасим до някъде положението, за да не бъде да не падне жертва тази политика на бюджетните ограничения. Друг важен въпрос са преходните региони. И там цифрите са по-низки. Целта беше да има все пак някаква предпазна мрежа. Става дума за това, че а, от общата рамка са изключени тези а, райони, без да бъдат изключени от целите. И така, как можем а, да очакваме, че ще се развият преговорите по въпроса? Още нещо. А, парламентът показа своята а, твърда позиция, а, прие а, обедини си около позиция, която не приема решенията на съвета. Въпросът е обаче по какъв начин би могла комисията да работи по-проактивно, за да може да настои за съответните корекции в многогодишната финансова рамка, така че тя да стане, тя да стане приемлива. Колегата ме благодаря, госпожо председател, господин комисар. Позволете ми да ви благодарим за присъствието ви тук. Мисля, че знаете, че най-голямата подкрепа за регионалната политика идва от тук, от Европейския парламент и по-конкретно от тази парламентарна комисия – по никакъв начин няма да ви изненадам а, с твърдението си, че за нас компромисът постигнат на Европейския съвет е неприемлив, защото той налага и на ниво Европейски съюз политиката на бюджетни ограничения, която вече действа на национално равнище. Не по този начин ще постигнем солидарност, а пък именно солидарност ни трябва сега, в тази криза. Бях малко изненадана от заключенията на Центъра за научни изследвания, в които се казва, че най-много ще загубят страни като Гърция 30%, Испания 23%, и така нататък. И това са страните, които вече е, плащат най-висока цена за кризата. А, така че Европейския парламент не може да остане безучестен. Същевременно обаче той няма как да вземе ясна позиция, когато е, няма яснота по цифрите. Как изобщо можем да излезем с становище по позицията на съвета, ако Европейската комисия все още не е предоставила каквито и да било разчети за разпределението държава по държава и регион по регион, съгласно определените от Европейски парламент е, параметри. Без да разполагаме с тези цифри, просто няма как да заявим своята позиция. И така, днес е, настоявам да ни предоставите конкретните цифри. Вече сме поставили това искане, повтарям го и днес. И накрая. По-настоящем се намираме в един особено интересен момент, защото в някакъв смисъл работим и по новата юриспруденция на взаимодействието на институциите в рамките на Лисабонския договор. За първи път се работи с съвместно вземане на решения. И се виждат огромните затруднения по време на тристранните диалози. Затова трябва да се, да се подчертае фактът, че съветът надхвърли своите правомощия и се опита да постави парламента пред свършен факт. И тук, и в лично качество, мисля, че трябва и от правна гледна точка да се разгледа нещата, мога да твърдя, че има поне няколко разпоредби, които са били нарушени. Смятам, че не е нормално да не се спазват напълно и изцяло правилата на съвместното вземане на решение а, и по никакъв начин не е приемливо съветът да поставя парламента пред свършен факт. Благодаря, господина Мърши. Давам думата на комисария за коментари. Както вече казах, смятам, че текущите преговори тристранни потвърждават всичко, което казахте. Може би искат да ни покажат, че съветът е, има някаква променена и засилена роля. Мога само да се съглася с всичко, което казахте, че трябва е, да се ускори процесът. Ние също сме заинтересовани от това. Мисля, че не само днес, но и при други поводи достатъчно пъти съм го казвал. Много е важно да кажем, че основната архитектура обаче няма да се пипа, макар че ще има съкръщения. А, въпросът е, можем ли да се примирим с съкръщаването на бюджетите? Не можем, защото, защото още през 2011 година комисията направи свое предложение, което според нас си беше компромис още тогава а, процентите бяха някъде по средата между това, което искаше парламента и индикациите, които бяха дали нетните платци. А, сегашното решение на съвета а, отиде по посока съвсем на нетните платци. Аз не мога да кажа, че това ме прави щастлив. Напротив. сега дано да успеем в преговорите да постигнем нещо. Констатирам, че а, е, споровете са не толкова за числа, колкото за някои други неща, които са не по-малко важни, разбира се. Казахте за териториалното сътрудничество. В това отношение имате пълната ми подкрепа и много ми се ще в хода на преговорите да обсъдите по-добре тази тема защото в сравнение с други бюджетни пера, териториалното сътрудничество в абсолютни числа всъщност не е кой знае колко много, а ефектът му е огромен, когато се осъществява. Тъй, че ако се увеличат до известна степен средствата, може да се постигне много чрез тази политика. За регионите в преход. Очаквахме повече, разочаровани сме от решението на съвета, но все пак трябва да се радваме, че тази категория е въведена. Трябва да разгледаме ефектите, които са постигнати с политиката по отношение на районите в преход. Те са региони, които по развитие са между силно развитите и слабо развитите, както знаете. Също трябва да се каже, че а, средствата, които се отреждат за регионите в преход, са с оглед на специфичните потребности на страните. Ние а, предлагахме да са 7% за тази политика. А, сега станаха доколкото виждам 5. Важното е тази сума да се разпредели между държавите членки до 2019 година и то на базата на това, кои цели са и кои не са постигнати до този момент, защото ако сме реалисти, ще кажем, че по някои програми целите ще бъдат постигнати, по други не. И в зависимост от а, това, а, ще има положителен или отрицателен резултат за отделните програми. Както казах, до 2019. Реакцията на различни тенденции в економиката и по отношение на заетостта е важна. Много пъти сме говорили, че регионалната политика трябва да се крепи на числа за това и в бъдещия период има клауза за преразглеждане, което е предвидено за 2016 година, допускаща различни изменения в размер до 4 милиарда евро а, в рамките на кохезионната политика. И мисля, че е в интерес на всички, включително и на парламента, да има такава сериозна клауза за преразглеждане, като разбира се не се губи общия фон а, на дългосрочното планиране, за да има сигурност за планиране. Мисля, че беше много мъдра инициатива да се включи тази клауза. А, задължението да докладваме в съвета на две години е естествено продължение на това, което успяхме да постигнем през текущия период, а именно винаги сме поставили в дневния ред на съвета по общи въпроси кохезионната политика. Защото това е вторият по размер така бюджетен сектор, който няма представителство между министрите. Беше много странно това, за това успяхме да въведем темата в съвета по общи въпроси. Нещо, което показва, че все пак успяваме да е, разискваме нашата политика на ниво министри, което е добре. Има разчети за държавите членки. Попитахте за това. А, не се отклоняват много от нашата, нашите очаквания. Въздържам се, честно да ви кажа, да цитирам числа, защото нещата все още са в развитие. Така че предпочитам да се съсредоточим върху същественото. Да могат регламентите да бъдат наистина прияти. Притеснявам се да не се концентрираме прекалено много върху числата сега и да се разсеем и да пропуснем друго. Естествено, че в един момент ще трябва да се съсредоточим върху суми и числа, но сега нещата все още не са озряли. Смятам, че на хоризонтално ниво се водят определени разговори. Аз като комисар не мога, а и не искам да предогаждам техния резултат. Разбрах вашето послание за това, че всички участници в тристранния диалог трябва да увеличат темпото и да излязат със свои предложения. Това включва и в комисията. Добре ви разбрах, но както за парламента, така и за комисията има неща, които просто не можем да постигнем. Доколкото разбирам, по тематичното съсредоточаване сме много близки по мнение с вас. Ето, приехме четвърто тематично съсредоточаване, четвърти стълб за това съсредоточаване. Лично аз малко се притезнявам, че говорим за тематична концентрация, която не е, в която не са дефинирани темите. Предоставя се на държавите членки да дефинират темите. Това имам предвид, като казвам, че трябва да се съсредоточим за сега, преди всичко върху реализацията на целите в стратегията Европа 2020 и да работим в зависимост от това дали говорим за слабо развит е, регион, силно развит регион, високо развит регион или регион а, е, в преход има едни общи 50-60% от средства и не можем от сега да кажем, все още няма теми, за които ще се насочат тези средства. Така че има прагови стойности за така наречената тематична концентрация. Това, което е наша задача е да ги напълним с съдържание. Това е молбата ми към вас, за да не се затрудняват нещата. В момента имаме четири тематични концентрации и мисля, че те а, покриват а, необходимите теми, като оставят достатъчно а, поле за модификация в зависимост от потребностите. 14 желаящи за думата има. Остава 45 минути. Ако оставим на комисаря една минута за отговор, 15 минути, значи остава половин час за въпросите. Не повече от 2 минути на човек. Ако се изкажете е за повече от две минути, последните в списъка няма да имат шанс да вземат думата. И така, моля да се спазвате това ограничение от две минути. Госпожа Лукачиес.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 Dziękuję bardzo. Panie komisarzu, e, ja też... Wojtek Ulenicz. аз съжалявам, че има по-малко средства за регионалната политика и за селското стопанство. И искам да ви помоля да ни дадете мнението си за предложението на полското правителство, което би искало да прехвърли част от финансирането, което е заделено за развитие на селските райони, към други цели. А пък този бюджет е орязан с цяла една четвърт. В кохезионната политика имаме много по-малко средства. На второ място, дефицита от 52 милиард, 2 милиарда евро. Не се ли безпокоите, от това голямо орязване на кохезионната политика. В крайна сметка има области, в които не могат да се намалят а, разходите. Е, една от тези области е политиката в областта на селското стопанство и а, така се отраз... а, това се отразява на кохезионната политика. И накрая от тези 3 милиарда и половина които са замразени. В момента са блокирани поради грешки в Польша. Все още се чака разблокирането им. Кога може да се очаква Европейската комисия да освободи тези фондове? Е, Благодаря, господин комисар. Искам да изразя своето съжаление от цифрите, които са приети за бюджета. и 908 милиарда значително по-малко от това, което поискахте. По този начин излагаме на риск всичко. 23,4 на 100 намаление за конкурентоспособността. Дори за перата, касаещи кохезията, има 4% намаление. Един от основните проблеми на сегашната криза е разликите между страните и регионите. Ще получи по-малко средства от преди. Това е проблем. Ето защо трябва да започнем да говорим за цифрите. Има нещо, което е особено притеснително за моя регион – задлъжнеността е 120%, но в моя регион задлъжнеността е само 19 на 100. Как ще се предлагат макроусловията при структурните фондове? Как ще се почувстват моите избиратели, защото тях ще ги обвинят за случващото се в цялата страна, заради макроусловията? Така се наказва цялата страна, включително и моя регион. Няма правила как се свързват тези макроусловия с пакта за стабилност. Помислете по това. Трябва да видим каква ще е връзката между пакта за стабилност и макроусловията. Нуждаваме се от правила за прилагане, за да не се наказват европейците. Благодаря ви, господин комисар. И аз като вас и други колеги в залата бях разочарован от решението на съвета, че ще се намаля бюджета за кохезионна политика. За разлика от господин Корт Манис, аз забелязах всички подаръци, които бяха дадени по милиард тук, половин милиард там – като цяло 13 милиарда евро. Държавите членки може би очакваха да защитят най-бедните си райони. За съжаление, единствената държава член, която не се опита да направи това, бе Обединеното кралство. Ако разгледате списъка на подаръците, ще видите, че Обединеното кралство нищо не е получило за да защити най-бедните си райони. Знам, че не разполагаме с официална статистика все още. Колегите повдигнаха този въпрос но Уелското управление направи свои собствени разчети и според него за Уелс ще има намаление на над 400 милиона евро. Британското правителство също направи разчети и те са сходни с тези на Уелс. Въпросът ми е какво ще прави Обединеното кралство при разпределението за регионите и имате ли вие въздействие в този процес? Най-бедните райони, като Уелс, Шотландия и Северна Ирландия, ще получат най-големи намаления на, на сумите. Там ще са най-малки сумите. И на второ място, нашето собствено въздействие върху регламентите, които обсъждаме. Ние сами трябва да направим нещо по въпроса. Например, има предложение държавите членки да прехвърлят не 2, а 4% между регионите. Мисля, че това може да помогне на райони като Уелс, Шотландия и Северна Ирландия. Питам ви, какво мислите по този въпрос? Вие за по-голям процент на прехвърляне между регионите ли сте? Още един въпрос. Мария Григориан. Muchas gracias, muchas gracias, presidenta. Comisario, agradezco esta oportunidad porque tengo tres preguntas que hacerle que espero que tenga la amabilidad de... Господин комисар, радвам се, че водим дебата тази сутрин. Първият, първият ми въпрос е свързан именно с макроекономическата, макроусловията. Макроусловията беше зададен въпросът защо през февруари този въпрос отново възникна в съвета. Вие как мислите, докъде се е стигнало? Каква е позицията на комисията по отношение на макроусловията? и ако се включи е, новата тенденция, как ще се отрази тя на разпределението на средствата? И втори въпрос. Миналата седмица се чу, че ще има 55 мили... че има 55 милиона евро в структурните и кохезионните фондове, които не са освоени. Е, като още преди година беше прият планът за растеж и заетост. И след като комисията отчита, че Евростат последния път дава растеж 0,5 растеж, не смятате ли, че тези средства трябва да се пренасочат или да се съкръстят в следващата многогодишна рамка. Трети въпрос. През 2012 година имаше доста програми, които не получиха финансово покритие. Как ще предотврати комисията това да не се случи през 2013 година? Благодаря. Благодаря, Мария. Комисарят по една минута на изказва се, значи поне 7 минути. Първият и последният въпрос ще ги обединя за коригиращия бюджет. 2013 година става дума. Мисля, че това е тема на преговорите и за многогодишната финансова рамка така че смятам, че до 11 милиарда ще могат да бъдат предвидени и ще можем да трансферираме средства от, минала, от неосвоените миналата година. Доколкото помня на ИЗУС имаме около 12 милиарда средства. От друга страна са останали и средства от 2011 за 2012 година. Има известно акумулиране. Правим парични трансфери от година в година заплащания, като разбира се това ни затруднява да обслужваме всички програми, затруднява ни да извършваме плащанията. За това молбата ми е, когато преговаряте за коригиращ бюджет, предварително да договорите конкретен бюджет. Защото какво е бюджета? Това е разчета за ликвидните средства за следващата година. Опростено казано. беше необходимо е, да се постигне вътрешно споразумение с държавите членки. Е, добре е, че има известна акумулирана е, сума. Мисля, че при първите съкръщения това се имаше предвид. Що се отнася до прекъсванията на плащанията в Полша, Казах го и пред полски журналисти преди една седмица. През последните две години имаме над 190 прекъсвания на плащания в цяла Европа. Само 4 страни има, в които не се е наложило такова прекратяване. А, такова прекъсване прекъсване от тези 190 прекъсвания, които могат да бъдат максимум за период от 6 месеца, има само едно или две от, отмени на плащания. Това е следващата степен. Т.е. за 6 месеца не са били отстранени проблемите. а Польша има дял бюджетен около 20%. А, делът на прекратените плащания е 1-2%. В този смисъл можем да кажем, че полските контролни структури работят добре, но разбира се, че винаги се случват неща, на които трябва да реагираме достатъчно рано. Това е и вашият призив към мен по време на годишното обсъждане за освобождаване на комисията от отговорност. Сега конкретна информация не мога да ви дам, но ви уверявам, че моите сътрудници сътрудници работят на високи обороти и то на базата на документите, които са получили от Полша. Следващия въпрос – макроусловията. Мисля, че това все още е предмет на по-нататъчното развитие на преговорите. макроусловията имат теоретично влияние върху разпределението на средствата – а, но единствено ако те не биват спазвани в бъдеще. Такива ще бъдат последствията. Може да има спиране на плащания или отлагане на плащания. А върху самото разпределение на средствата макроусловията не е, влияят. Що се отнася до въпроса на колегата от Уелс, ще отговоря така могат да се разпределят средства от национално ниво между а, аналогични региони, но не и между различни региони. Има един а, индекс от 3%, който използваме при тези случаи, защото за нас е важно да може да се а, заделят допълнителни средства, но можете да разчитате, че по време на преговорите ще настояваме да може да се наблюдава как се освояват средствата в държавите членки. Сега така наречения британски рабат беше спасен. Не е изключено парите да отидат в регионите и за 55 милиарда, за които някой попита. Това е недоразумение. Няма в истинския смисъл непредоставени средства в размер на 55 милиарда. В началото на всеки период общата сума се разпределя към страните, към програмите, по определени критерии за допустимост, разбира се. И с течение на годините това, тази имагинерна сметка, от тази имагинерна сметка се теглят пари за конкретни проекти. На следващия етап, когато проектът е приключен, минала е нотификацията, се извършва плащането, когато бъдат представени платежните документи. Тези 55 милиарда бяха сума към края на 2011 година, която все още не беше разпределена за конкретни проекти но вече беше бюджетирана по програми. Така че да, не е разпределена по проекти, но сумата се състои от целеви средства. Така че не искам да кажа, че Искам да кажа, че винаги може да има някакви модификации, но неизползвани, неизразходвани средства в истинския смисъл на думата няма. И ще обърна още веднъж внимание че е направено бюджетно разпределение на средствата предварително. Те могат да бъдат заявявани и изисквани и то по системата N плюс 1 или N плюс 3, т.е. година или 3 години след изтичане на текущия финансов период. Недоразумение е да си мисли някой, че има пари за регионална политика, за които някой няма понятие как да ги похарчи. Напротив. Eh, Благодаря много. Има седем желащи да се изкажат, така че моля ви не надхвърлите повече от седем минути. Благодаря. Много съм благодарен, че комисарят търси открито общуване с нас. Важно е и ние да станем част от процеса на съвместно вземане на решение. Искам да повтигна два много конкретни и специфични въпроса. Говорихте за правилото N плюс 3 и за това, че то едва ли непременно ще доведе до повече економическа ефективност. Някои проблеми имат обаче голям проблем по отношение на освояването на средства. Не казахте обаче какво възобно... възнамерявате да подобрите в областта на публичните търгове. Знаете, че 90% от проблемите са точно там. Не казахте нито дума за това какво ще предложи комисията в тази област и как ще бъдат ангажирани държавите членки да прилагат единни стандартни мерки. Вторият ми въпрос е свързан с по-доброто изразходване на средства. Да, то е свързано с повече гъвкавост. Но правили ли сте конкретен анализ по видове инвестиции? Кои а, инвестиции водят до най-добър резултат? Защото ако сте правили, това ще е добър критерий за нас. Добре. Благодаря. Рика Манер. Саарille päivityksistä, mitä tulee nyt tähän tulevan kauden aluepolitiikkaan. Благодаря много. Много се радвам, че провеждаме този дебат. Първо, нека да ви благодаря, господин комисар, за това, че защитихте бюджета за пограничните райони. Мисля, че тук в Комисията по регионално развитие това е много важна тема. Борихме се за създаване на повече възможности за регионално сътрудничество и 7% от бюджета би трябвало да отива на там. Също времено обаче съветът изглежда не е достатъчно силно убеден в значението на това сътрудничество. Както казаха и другите колеги в парламентарната комисия, мисля, че е важно да продължим да оказваме натиск по този въпрос. Е, нека да ви припомня е, вота на парламента от миналата седмица. За съжаление обаче не разполагаме с цифрите за регионално развитие и съжалявам, че нямаме тези цифри. Други важен въпрос са изолираните райони и слабо населените райони. Мисля, че трябва да бъдем много внимателни към тази тема, защото решението на бюджета може, на съвета може да се отразят отрицателно. Благодаря, господин Матола. Благодаря. Госпожо председател, господин комисар, преминавам направо към съществените теми. тъжно е публичните разходи да бъдат съкратени толкова много, особено за селско-стопанските региони. От това страда включително и трансграничното сътрудничество, особено на пограничните райони. Страда териториалното сътрудничество. Имаше дебати, които възбудиха големи очаквания у населението. Разбрах посланието ви че е, смятате да подкрепяте и насърчавате целите в тази област. Ние също ще го правим. Освен това казахте, че сте сред онези, които подкрепят правилото N плюс 3. Ясно е колко е сложна обстановката. Малко се притесних от това, което казахте, че, че 40% от многогодишната финансова рамка ще бъдат изразходвани всъщност след 2020 година. Това ме кара да си задавам два въпроса. Значи от сега ние образуваме държавен резерв, така да се каже. Така ли е? А и какво ще стане с начина на оценка на новия период 2014-2020? Вие с, разполагате с повече информация за проектите и за ситуацията, но мисля, че е, нещата много са се усложнили. Госпожа ла Комисарио, la ringrazio anch'io per l'interessante confronto благодаря много. Благодаря за интересните коментари. Направихте коментари за бюджетната рамка. Става дума, че се увеличават средствата за нужна дейност и за заетост. Споменахте и области, в които има намаляване на средствата, включително и селското стопанство. Има обаче притеснение, що се отнася до средствата за кохезионната политика. По въпроса за иновациите, заедостта и научната дейност – На пръв поглед изглежда, че средствата се увеличават, но ако погледнем нещата в повече подробности, виждаме, че предвиденото в бюджетната рамка няма да ни позволи да постигнем целите, които са заложени и за сътрудничеството в рамките на стратегията Европа 2020 година. А това са ключови отрасли. Госпожа Крел – настоя, че в момента позицията на парламента и мандатът на парламента за кохезионната политика е много силен. Гласувахме миналата седмица, заявихме позицията си по решенията на съвета и трябва да се има предвид, че Вотът на парламента по никакъв начин не представлява арогантен жест, нищо подобно. А, трябва да продължим много сериозно да работим по подробностите на политиките. Може ли да обсъдим въпроса за липсата на последователност между програмите? Смятате ли, че има връзка между тази липса и а, е, а, е, липсата на последователност в предоставянето на средства. Що се отнася до средствата, които не са били използвани, смятате ли, че те ще се оттеглят от страните, които не са успявали да освоят средствата? Ето, една такава страна е Италия. След това тематичната концентрация. Съгласна съм с казаното от вас, господин комисар, що се отнася до организацията по теми. Но мисля, че е добре да има и някаква гъвкавост, защото иначе реално няма да постигнем целите на Лисабонския договор. Що се отнася до макроусловията, Оли Рен говори за преразглеждане на критериите, които вдъхновяват пакта за стабилност, особено що се отнася до инвестициите. Комисията прави всичко възможно пактът да се прилага. Същевременно сега нещата отслабват. Благодаря. Това не беше много дисциплинирано изказване. Колегата Оджия аз има думата. Президенте, грация комисарио пер ла диспонибилитà. Благодаря ви, господин комисар, че се отзовахте на поканата ни и дойдохте да отговорите на въпросите. Нямам какво толкова да кажа. Искам да чуя по-скоро вашето мнение. Въпросът ми не касае статистиката, цифрите, а общия принципния регламент. А именно, какво ще правим с цел ефективно разходване на бюджетните средства? Този въпрос няма да бъде разгледан по време на триалога. Знаем, че някои региони вече започнаха да работят по този въпрос и разработват договори на национално ниво. Можеш ли да ни кажеш докъде са стигнали преговорите по този въпрос с държавите членки? Просто искам от вас отговор на този въпрос. Ярнс. Nee, das ist es nicht. Doch, es ist es. Okay, Entschuldigung. Ja, sorry. Ähm, Herr Kommissar. Господин комисар, мисля, че сте в отбранителна позиция. Подхождате прекалено отбранително. Искам да ви попитам, бихте ли сте съгласили в Австрия с бюджет, при който в началото, им, още в самото начало, има дупка, през която изтичат средства и която не е гарантирана нито чрез кредити, нито чрез държавни вземания, нито чрез нищо. Ето това ни е ситуацията в момента. Същевременно обаче е прият фискален пакт, който изисква нещо като ограничаване на дълговете. Моята страна, вашата страна се ангажираха много силно и настояваха за този пакт и го наложиха на други страни. Значи в момента от комисията се очаква да каже, независимо от това какви са числата, да каже не може така. И следващото. Изчислявали ли сте случайно какво означава? Имаме 960 милиарда. Как, как ще се отразят а, те на на кохезионната политика. Ако са 960 милиарда, добре, но ако са само 908 милиарда, за каквото има опасност, трябва да изчислим, да прогнозираме какво ще стане. Аз представлявам регион а, в преход и за нас проблемът е много важен, защото трябва да отговаряме на хората на място. И последно, мандатът на съвета е превишен. Съветът поиска повече правомощия да решава за бюджета, отколкото му се полага. Обикновено от съвета идва една страничка с числа, нещо, което не стана. Това беше вмечателство и във вашия и в нашия мандат. Това е нарушаване на договора. Благодаря, Карима Дали. Благодаря, госпожа председател. Господин комисар, както казаха моите колеги, я, знаете каква е позицията на парламента по отношение на бюджета. Европе, Европа заслужава повече. И, е, и аз съм е, разочарована от средствата, е, заделени за развитието на регионите. Обаче тази фаталистична атмосфера, би трябвало по-скоро да ни накара да погледнем напред в бъдещето. Вие говорихте за младото поколение. И тук мисля, че е, трябва да се съсредоточим върху енергетичния преход. Това е проекта на векът. На века. енергийният преход е решение на економически въпроси, защото говорихте за безработицата, възможност да се използват възобновяеми източници на енергия, възможност да се повлияе на политиката в областта на промишлеността и на социалните въпроси. Климата и енергийния преход, господин комисар, трябва да бъдат в центъра на нашите планове, защото се намираме в една в един етап, в който все повече намаляват ресурсите. Мисля, че трябва да се насочим именно към тази област, за да постигнем целите за устойчивост и ниски емисии. Затова мисля, че това е една от тематичните концентрации, на които трябва да настояваме. За съжаление обаче съветът се опитва да ореже средствата. Не стига, че прави това, ами го прави чрез шантаж. Има шест области, които са урязани. средстви на действията на бюджета. И така, господин комисар, мисля, че трябва да се борите, за да може да се използват средствата за интегрирано развитие и просто трябва да обясните на съвета колко важни са тези средства, включително информационните технологии. Ясно е, че тези промени няма как да станат за една-две години, но това е бъдещето. Необходими са реформи. Разчитам на вас – за да придвижите нещата напред. Балеарес де, де Испания и историка... Представлявам Балеарите. И трябва да ви кажа, че с, че не сме съгласни с правилото, например за 150 километра. Не разбираме защо е определена тази граница и защо балярите, например, не могат да се възползват от този фонд. Освен това, в договора е записано, че островните региони получават социални и економически обещетения. Въпреки това се чувстваме дискриминирани. Имаше доклад на парламента, който констатираше тези неща. Тази дискриминация трябва да се премахне. Не разбирам защо съветът поддържа своето мнение. Имаше а, искане от Испания, Гърция, и даже и финландските колеги ни подкрепиха. Ще бъда кратка, тъй като времето изтича. Доколкото разбирам, комисията има методология, която гарантира, че държавите членки няма да имат еднолична отговорност за разпределението на средствата между регионите. Това е нещо, на което държим. Питам се, комисията може да гарантира, че държавите членки ще получат гъвкавост да разпределят средствата към своите приоритети. В Обединеното кралство в пресата се говори за най-различни числа – някой иска да се увеличи средствата спрямо населеността на района. Вие така ли тълкувате начина по който трябва да се разходват, средств, разходват средствата? Ако не, как ще контролирате положението, за да има уравновесеност? Как ще дадете гъвкавост, като същевременно запазите контрол върху финансирането? Господин комисар, последна възможност да ни убедите. Е. Нека да започна с, разликата на бюджетни, между бюджетни кредити за плащане и бюджетни кредити за поети задължения. в смисъла на съвета. Има решение на съвета за периода 2007 до 2020 година да се изплатят около, да се изплатят, мисля, 908 милиарда. Но още в тези е, 7 години можем да разполагаме с 960 милиарда, но плащанията между 908 и 960 могат да бъдат извършени през следващия период. И точно от тук идва напрежението. Говорих в началото за тези 40%. За какво става въпрос? Десфакто за плащанията имаме период от 10 години. И на базата на опита знаем как се реализират проекти – е, знаете, че в края на периода броят реализирани проекти нараства, тогава нарастват и плащанията. Следователно, към края на периода ще е, имат своя падеж, така да се каже, много повече плащания, отколкото в началото. Говорим за 10 години, разчетът ни е консервативен и смятаме, че около 40% от нашия бюджет ще трябва да бъде изплатен едва тогава, в последния период. Зависи от държавите членки, разбира се, да съкратят този период. Той е и в наш е, интерес. Ние и за това критикуваме N плюс 3. Защото чрез N плюс 3 намалява натискът за реализация на проектите, за приключване на проектите. Защото след 2020 година, естествено, ще има нова програма, ще има нови проекти. Светът на кохезионната политика няма да свърши през 2020 година. А, как да се приклю... могат да се приключат едни проекти, могат да се започнат други. Но това при покриване от 3 години в N плюс 3, е, според нас е риск. Никак не сме въодушевени. Госпожа Манеско и господин Лома, Ломан, мисля, попитаха за препоръките за съвета за Словакия и Румъния, да се намери възможност за Словакия и Румъния във връзка с N плюс 3, в момента проучваме възможностите, за да откликнем на постъпилите молби, но в момента не мога да споделя никакъв резултат, защото проучваме различни варианти като разбира се се опитваме да избягваме изменения на регламенти. Сега за а, обществените поръчки. Това е много важна тема. Да, предложили сме някои мерки за упростяване, но мисля, че е необходимо още нещо. Мисля, че то става в Румъния, но не съм информиран. А, прилагане на единни международни формуляри за публичните поръчки. Това е именно с цел да се създаде известна сигурност. А, що се отнася до качеството или а, къде са се освоили най-добре средствата, не мога да ви дам общ отговор мога само да ви кажа, че нашият интерес е делът на финансовите инструменти в бюджета да се увеличи значително. За текучния период това ще бъдат около 10 милиарда. Нещата, разбира се, зависи от, зависят от възможностите, но за следващия период ще настояваме за 30 до 40 милиарда където вече ще има съвсем друг ефект. Но разбира се, че има разлика дали говорим за кредит или за гаранция. Това вече зависи от конкретната страна. Знаете, че има различни изисквания, които трябва да се е, съблюдават. Но смятаме, че е, тук можем да подобрим качеството на политиката си. Благодаря на колегите, които повдигнаха въпрос за териториалното сътрудничество, но доколкото разбирам, че и парламентът не предлага конкретни числа, а просто изказва съжаление. Фондове. Какво да ви кажа? Лисабонската стратегия нямаше очаквани успех и, и точно това се получихме защото тогава не можахме своевременно да превърнем европейските цели в национални и регионални. Просто останахме си на макро равнището, което за някои страни респективно региони, не беше стимул да станат амбициозни. Не бива да разбираме погрешно понятието гъвкавост. Мисля, че това, с което разполагаме сега, гарантира адекватно прилагане на мерките съобразно с регионалната или местната специфика. Знаем, че парламентът в това отношение е на наша страна. Знаем, че са различни проблемите на държавите членки, но може би и парламентът би трябвало да се занимае с въпроса за различната, така да се каже, конституционна реалност в различните страни. А, има страни, в които на местно ниво почти няма правомощия за разпределение и разпореждане със средства. Няма го съответно и административният капацитет да се осъществяват проекти. Има различни условия, някои са положителни, други от отрицателни. Аз съм започнал от общинската политика, така че смятам, че е, трябва да се прехвърлят правомощия върху местното и регионалното равнище там, където проблемите са на място и където могат най-добре да се отчитат спецификите при изразходването на средствата в отделните региони, в зависимост от това дали са рядко населени или така нататък, има си правила. И от тези правила не могат да се отклонят дори и държавите членки, след като са го приели, тъй че има начин за контрол. Колкото до неформалните преговори с държавите членки, общо взето добре вървят включително и с страните, като Италия, например, където политическите събития наложиха прекъсване на преговорите на политическо ниво, но те продължават на административно ниво. Полагат се усилия но разбира се, че когато има каквато и да било неяснота по отношение на структурата на бъдещото правителство, това не се отразява особено положително, но както казах, преговаряме. Мисля, че не съм скрил от вас мнението си, но нека да ви припомня. Госпожа Енсия няма вече, но тя попита – е, не забравяйте, че ние по закон а, като Европейски съюз не можем да задлъжняваме. Освен това, 94% от нашия бюджет се връща от държавите членки. Тъй, че ако бюджетът ни намалее общо, това ще се отрази и на върнатите средства в държавите членки. Т.е. там ще могат да се осъществяват по-малко програми и проекти. Правилото за 150 километра обсъжданията продължават. В това отношение комисията предпочита да има гъвкавост, но трябва все пак да правим разлика между пряко сътрудничество и участие в програми. Мисля, че балярите имат достатъчно възможности. Просто въпросът трябва да бъде повдигнат и да влезе в дневния ред на онези, които пряко отговарят за тези неща. Още веднъж ви благодаря. не знам защо, но нещо ме кара да мисля, че ще се виждаме за напред честичко. Следващите месеци ще бъдат решаващи. Мисля, че по повечето въпроси комисията е единодушна с парламента ръка за ръка сме в своята ангажираност имаме общ интерес, защото всички искаме разумен бюджет, искаме го по-скоро, за да можем да работим реално в интерес на своите граждани. Благодаря. Благодаря ви, господин комисар. Винаги сте добре дошъл. Дойдете тук и да говорите с нас. Ние ще ви слушаме. Благодаря ви за отделеното време и за готовността да отговорите на въпросите. Разчитаме много на вашата подкрепа в комисията при текущите преговори. Още веднъж благодаря. Колеги, продължаваме в 3.30. Ще проведем разговор с за вице-премьера на Румъния и румънския министр на управление на средствата от ЕС. Двама представители на изпълнителната власт, с които ще обсъдим бъдещето на европейската политика в Румъния.